el señor presidente. Председателят. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. Abrimos la sesión. Добър ден, госпожи и господа, колеги, приятели. Откривам отново заседанието. Раздаден е протоколът от заседанието на 18 януари. Имате ли бележки или коментари? Няма коментари, значи е прият. Според дневния ред, минаваме към декларацията, към изявлението на върховната представителка на Евросъюза по външните работи и сигурността и заместник-председател на Еврокомисията госпожа Аштън за земният рус в Хаити. Също така ще и слушаме и комисаря Дегурт. Кетрин Аштен има думата и ми е особено приятно да я поздравя с добре дошла. Познаваме се, познаваме се отдавна, сътрудничили сме си в много други области, така че използвам сега да и пожелая всичко най-добро при изпълнението на новата и длъжност. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председателю, за милите ви думи почитаеми евродепутати, помолих да проведем този дебат, за да ви дам актуална информация за положението в Хаити след ужасното земетресение на 12 януари.